Good morning. Добър ден на всички. Много моля, нека да започнем възможно най-бързо с нашите, нашето заседание. Займете местата си. Ако нямате възражения, можем да приемем дневния ред. Точка 24 остава за априлското заседание, както и 25. Затова утрешното ни заседание ще започне в 9.45 с изслушване. И така, раздадени са протоколите за седанието от януари и февруари. Искрено се надявам, че можем да ги приемем без възражения. Сега искам да ви информирам, че ще има в скоро време е, промяна в секретарията Наталия Папастериадо, която работи дълго време с нас, ще ни напусне в края на този месец и ще работи в Енви по законодателната дейност. Убедена съм, че опита на трупан в нашата комисия ще бъде много полезен. Е, и да знаеш, че не те чака такава, такава драмати, такива драматични заседания в бъдещата ти комисия, но ти беше един от стожерите на нашия секретариат и аз ти благодаря за чудесното ти чувство за хумор, наред с твоята ефективност и умение да работиш. Благодаря за огромната работа, която свърши през всички тези години и винаги с радост работихме с вас. Ти сменеш комисията, но нашето приятелство ще пребъде и нека да изпратим Наталия с аплодисменти. Няма разни, само те този тези сърдечни аплодисменти за Наталия. Пом, помни ни е, с известно чувство на радост, не само с фрустрация. А сега гласуваме. Е, носите ли картите си за гласуване? Нека да проверим дали всички работи. сега становище отнесно монитора на прилагането на, прави, на правото. Е, първо изменение в две части. Е, първа част, кой е за? налага се да, да се справите. Бягайте, заемайте местата си, бързо картата в апарата за гласуване и пристъпваме към работа. This is by hand, so who is in... Гласуваме с дигане на ръка изменение първо първа част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 въздържали се, отхвърля се. И втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърта част за, против, въздържали се, отхвърля се. Чет... Пета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля за електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуването не е приключило. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 10 за против, въздържали се, приема се, 12 за, против, въздържали се, отхвърля се, 49 за, против, въздържали се, нека да проверим, моля за електронно гласуване, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. 13 за. Против моля да дадете знак. За, вдигнете ръка, ако сте за. Против, въздържали се. Нека да проверим и този вод. Тринайсет. Изменение 13. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Отхвърля се. Виждате с много малка разлика. 15 за. Против. В... О, извинявам се, 14 казва председателката за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим отново с, чрез електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22. Първа част за А сега трябва председателката се поправят целият текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част на изменение 22, а тя отпада. Така, компромис А, за, против, въздържали се, приема се 25 втора част за, против, Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 29. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Възражали се. Отхвърля се. 32 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се втора част за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис Б за, против, въздържали се, приема се. 44, втора част за, против, въздържали се, нека да проверим и този път. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 40 в три части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, нека да проверим. Моля за електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново се отхвърлям. 45. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, нека проверим отново. 45. Втора част. Моля гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 46 в две части. Целият текст. Кой е за? 46. Първа част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част отпада и преминаваме към 47. За, против, въздържали се, приема се. Втората част също трябва да бъде гласувана. За, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. 55. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Имаме колеги, които разчитат на мен. 48. Втора част ще бъде гласувана. Втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С за, против, въздържали се, приема се. 50 за. Първа част. 50 първа част за, против, въздържали се. Отхвърля се втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, Отхвърля се 51 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля за електронен вод. Изменение 51. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С, с малка разлика. 53 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е същото мнозинство.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 въздържали се, отхвърля се, 63 за, против, въздържали се, нека да проверим, моля, гласувайте. Изменение 63 електронен вод. Край на гласуването. Отхвърля се, отново с един глас, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, 65 за, против, въздържани, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, изменение 65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 67 за. Против, въздържали се, прием се 66 за против, въздържали се. Нека да проверим изменение 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега 43 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се трета част за, против, въздържали се, отхвърля се 68, за, против, въздържали се, отхвърля се 70, за, против, въздържали се, нека отново да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 71 е оттеглено, 72 за против въздържали се, приема се 74 за, против въздържали се, приема се 75 за, против въздържали се, отхвърля се. 75 искате проверка, моля гласувайте. Край на гласуването отхвърля се 76 в две части. Първа част оттеглена, втора част. Моля, гласувайте. За, против, въздържали се. Приема се. 77 за, против, въздържали се. Нека да проверим отново. Моля, гласувайте. 77. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 за против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Е за, против, въздържали се. Приема се и сега нека да гласуваме за проекто становище в цялост. Това ще стане по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Вторът, второто гласуване, устен въпрос. Ще гласуваме за въпроса, кой е за предложение за електронен вод. Добре, моля, гласувайте по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С което приключваме гласуването. Благодаря на колегите, които дойдоха само за гласуването. Моля, ако напускате залата, това да стане тихичко, за да продължим със заседанието. Радвам се да видя колеги, които не присъстват всеки път на заседанията ни. Добре дошли и да се надяваме, че ще се видим скоро colleagues, colleagues that want to leave the room, please try. Колегите, които се опитват да напуснат залата, ще ви помоля да го правите по-тихо, за да не ни изчакват вносителите на петиции, които и без това толкова време са отделили, за да дойдат при нас. You leave the room quickly. Ще ви помоля бързичко да се изнесете, за да кажем добре дошли на носителите на петиции които са сред нас за днешния работен ден. Ще е доста дълъг. Ще работим до 6.30. Така петиция 92 относно проблеми, свързани с безопасността на движението по пътищата. Тук не присъства вносителя, но имаме представител на комисията Петър Затмари. Имате думата, представители на комисията. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, наистина тази петиция се отнася до а, проблеми с безопасността по пътища, свързано с а, отклоняването а, на трафика на тежкотоварни автомобили от магистрала в Испания към един второстепенен път, където обаче е, пътуването става безплатно. Ще ви пренасоча към директивата, която се отнася до изискванията относно движението на тежкотоварни автомобили по магистрали, включително част от мрежата, трансевропейската мрежа ТЕН а, като държавите членки имат пълна свобода да решават как да променят пропускателния режим. Те могат да налагат, разбира се, таксуване на съответно ниво, така че тези, които ползват пътната мрежа, да не плащат твърде много и да няма дискриминация между използващите пътната мрежа. Ние си даваме сметка за това и за спецификата в Испания, където има доста случаи на паралелни а, пътища, в сравнение с тези, където се събират тол такси и други, където такава такса няма и там а, се насочва част от а, трафика но призоваваме държавите членки все пак да намерят съответните мерки за управление на пътните такси, за да се избегне нежеланото отклоняване на тежкия трафик към гъстонаселени територии. Също така в Испания знаем, че има мярка за справяне с проблема чрез намаляване на тол таксата, но има и други мерки, които също са възможни и предвид на всичко това, според мен, именно тук приключва сферата на компетентност на комисията и това е в голяма степен компетенцията на съответната държава членка за управление на трафика по пътищата. Благодаря. Благодаря ви много и много ви благодаря, че така по темата говорихте. Господин Валенса, да, благодаря госпожо председател. Много важен начин за развиване на инфраструктурата е събирането на тол такси. Ние си даваме сметка, че проблемите с претовареността на пътната мрежа са свързани с това, че тежкия трафик, за да избегнат тези а, такси, а, се отклонява а, много често от магистралите. И в Европейския съюз имаме законодателна мярка, която да насърчава държавите членки да използват по най-ефективен и справедлив начин инфраструктурата, която е свързана с плащане такси. Директива 2011-76, но те се отнасят само за магистралите, е, които са част от мрежда ТНТ. но е възможно да се прилагат и други транспортни мерки, за да се намали ефекта от пренасочването е, на трафика от а, е, ТНТ към други пътища на европейското законодателство не дава възможност на комисията да се намесва. Управлението на трафика е част от националната компетентност и обикновено ние бихме закрили тази петиция, тъй като няма компетентност да направим каквото и да било по тази жалба. Но в контекста на конференцията в Малта, дали комисията би ни разказала повече за стратегията в това отношение за периода, 10 годишния период след 2020 година и дали се предвижда начин за преодоляване на тези затруднения, каквито обсъждаме сега, що се отнася за тази петиция. Може би е добре да оставим петицията отворена, за да чуем съответната информация, която ще бъде предоставена и по-нататък, а иначе бихме закрили, тъй като нямаме компетентност. Благодаря, господин Нар. Добре дошли в нашата комисия. Да, наистина националната магистрала е N1 е, е нещо, което много добре познаваме. Проблема с н 1 е, че там има много пътно-транспортни происшествия и има паралелна магистрала, успоредна на нея, която е част от е, Т05. Е, и това е много важно Пътят е изграден на концесионна основа 1994-та година. Концесията е продължена. И сега какво става? С две думи, обикновено имаме необичайно висок брой на ПТП-та в сравнение с средното в Испания а, имаме много проблеми, имаме а, транзит между Мадрид и френската граница по този маршрут и а, разбира се има затруднения да погледнем регламента 1315 от 2013 година за компетентността на Европейския съюз по отношение на развитието на трансевропейската пътна мрежа. Тук говорим за път, който е част от е, този трансевропейски маршрут е, магистралата А05. Е, целта тук в регламента е, насочен към това да се оптимизира капацитета на мрежата и да се удължи, да се елиминират тесните места. Какво имаме тук? Именно такова тясно място. Директива 2008 за управлението е, на безопасността на пътната инфраструктура не се спазва. С две думи, това е въпрос на пътна безопасност. И на практика ние виждаме нарушаване на целите на Европейския съюз, които бяха определени и по време на Малтийското председателство. Разбира се, става въпрос за нещо, което засяга регламенти на Европейския съюз. Така че не мисля, че това а, би а, възпрепятствало про обработването на тази петиция, внесена от граждани, които са притеснени от огромния брой ПТП-та и тесните места, които продължават по П1, което е част от а, транспорт, трансевропейската пътна а, мрежа. Благодаря. Соледат, добре е дошла в комисията. Радвам се, че си тук. Благодаря, госпожо а, председател. Чувате ли ме по този микрофон? А, извинете, трябваше да говоря на по-близкия. И така, Наистина, това е магистрала с стол такса. Неведнъж ще говори по този проблем вече 20 години. И с две думи, това е част от националната транспортна мрежа, но освен това е част от европейската транспортна мрежа, както бе посочено. и министерствата това го знаят, защото имаме такъв доклад от 1994 година от Транспортно министерство, където се очертават а, и много от проблемите а, с големия брой ПТП-та по тези пътища и прекомерното използване, им използване от тежкотоварни автомобили. С две думи, ние сме приели мерки, които трябва да се приемат такива случаи. Имаме а, обаче произволен, непоследователен подход към магистралите в Испания виждаме не един случай, особено по отношение на, на скоро изградените магистрали около Мадрид. Минават години, примерно близо до Кадис, а, имаме а, а, географски области, където населението остава в изолация. Но тази магистрала свързва а, хора, които живеят в много малки населени места, села а, и а, ако няма връзка, има опасност от това хората да се изселят от там. Те трябва да имат възможност за мобилност да продължат там да живеят и картината е ясна. Министерството също е наясно. То знае, че трябва да предприеме стъпки в тази посока и затова искаме веднъж за винаги да се либерализира този въпрос. Да, това е част от европейската компетентност, защото се позоваваме до регламента. Аз искам да ви препратя отново към а, регламента, който е от 2015, който се казва, че е необходимо се изгражда инфраструктура, за да се избегва такива тесни места. Не само да остане петицията отворена, според мен, а да се изиска становище от Транспортната комисия в парламента, тъй като а, това е особено чувствителен и важен за нашият граждани и за економиката въпрос. Благодаря ви, господин Иторгайс. Благодаря, госпожо председател. Аз съм много добре запознат с този път. Това е всъщност много близко до моя дом. Това е път, на който му викат португалския път. Защото много често хората, които идват от Португалия на път към Белгия или Франция, минават от там. Колегата ми подчерта риска за това, че там може да стават много ПТП-та. Това е едно от черните места, тъй наречените черни точки в Испания. Има много често задръствания по този път. Нивата на вредни емисии също са много високи, поради това, че много тирове и а, го ползват. Ползват този път, защото на магистралата от Бургус има а, тол такса и, то, и тя не е никак малка. И така. Колегата ми е права, когато каза, може би трябва да отнесем въпроса към комисията по транспортните въпроси. Трябва да мислим за тези черни места по нашите пътища и магистрали в Европа. Очевидно това е едно от основните такива черни места. Чрез тази петиция, мисля, че има и, и връзка и към други петиции, което може да се направи или а, към други документи. А, нещо от транспорта комисия, която да а, се насочи към този проблем. Европейската комисия каза, че тук няма право да се намесва. И това не е въпрос на европейска компетентност, а по-скоро на национална, но черните места, напротив бих казал, трябва да са а, въпрос на европейска компетентност, като Европейската комисия, Европейския парламент, в частност Комисията по транспорта, трябва да разгледат тези въпроси. Така че да, да остане отворена тази петиция и да се отнесе въпроса към транспорта комисия. Да, благодаря ви. Сега тук много хубаво стана а, испанска а, моята комисия. Ще чуем и госпожа Пройс, но искам да, госпожа Пройс, но искам да питам и другите колеги дали ще вземат думи, думата и ще моля да се а, дисциплинирате по отношение на времето, тъй като просрочваме госпожа Миранда, колкото може по-кратко. Много благодаря, госпожо председател. За първ път взимам думата. Е, в Комисията по петициите е, бих е, желала да отбележа, че този въпрос трябва да остане отворен, тъй като наистина ПТП-тата са европейски въпрос, въпроса ни на транспорта. Така че въпроса за ЖП катастрофите също се разглеждаше тук много трябва да внимаваме за ПТП-та, за безопасността в пътния ЖП и въздушния транспорт и трябва да обърнем внимание в тази комисия на безопасността на конкретни места, конкретни пътища, когато има а, и на други а, магистрали а, е, високи тол такси, а, е, като в А1. Благодаря. Да, благодаря ви много и благодаря, че бяхте кратка, госпожа Пройс. Благодаря, госпожо председател. също ще бъда кратка. Аз съм член на Комисията по транспорт и координатор за петициите в областта на транспорта. Аз също смятам, че трябва е, да, да петицията да, оставя, да стане отворено. Тази тема е на нашето внимание и ще бъде много, много добре, ако и поддържаме петицията. Добре, да направим заключение. Значи, а, мисля, че това, което може да направим като обобщение, е да остане петицията отворена, да изпращим а, а, писмо до испанския министр в момента и да кажем, че ни безпокои сегашната ситуация, породено от тежкото натоварване на тази магистрала. Изпращаме писмо на комисия Транс а, искане за становище. А, това може да направим за сега и това е голяма стъпка. Продължаваме да разглеждаме въпроса в парламента и поставяме също така на вниманието на испанските власти факта, че това ни безпокои. Може ли? Да, благодаря. Прекрасно. Сега стана време да погледнем точка 9 мисля, че госпожа Краусе, която е вносител на петицията, още не е дошла в залата и тогава отиваме към 224, което е точка 10 по дневния ред. Ще разгледаме тази а, петиция, после ще се върнем на номер 9. Тук става въпрос за Асоциацията на българските училища в чужбина. А петицията е подписана от 1707 души по предложение да се предлага полагане на изпити в края на обучението в училищата, внесен от госпожа Конакчиева. Имате думата за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на парламента, Асоциацията на българските училища в чужбина ви благодари, че давате трибуна на нашето искане. Нашата петиция е в графата образование и поради това ние се досещаме какво ще ни отговорите, а и внимателно сме прочели отговора на Европейската комисия. Ще се опитам обаче да ви изненадам. Като почна с това, което не искаме. Не искаме хармонизация нито в образователните системи, нито в езиковите политики, нито дори в изпитните системи. Знаем, че тя е забранена по договора за функциониране на Европейския съюз. Искаме просто координация и допълваща мярка по член 165 от същия този договор. Просто защото на терен ние се сблъскваме с проблем, засягаш стотици хиляди европейски семейства и децата им, носители на поне 19 от 24-те официални езика. Та няма как това да не е проблем за европейско решение. Още повече, че в случая дори не говорим за образование. Говорим за мобилност. Мобилност и свободно движение на капитал. На капитал, защото какъв по-ценен капитал имаме от знанията в главите на нашите деца, бъдещи европейски граждани. Европейска езиковата компетентност е част от този капитал, ключова компетентност, Европа насърчава придобиването й. Парадоксално обаче, дори придобита понякога езикова компетентност може да се обесцени и загуби заради мобилност. Пример. Ученик от България с два чужди езика учи френски и английски. Премества се във Франция. Остава всъщност с един чужд език. Българския изчезва не се брои, не се вписва никъде, не се оценява, не се признава. Това обесценяване води до неподдържане и загубата на език. Всъщност местната система му казва на този ученик, този език не ти е нужен, излишен. Това казват много други администрации за много други езици. А излишни ли са ни тези езици? Излишни ли са на държавите членки? Не им ли трябват на държавите членки хора, с тези редки при тях познания? Не са ли това именно хората, които ще осигурят още по-тясната интеграция на пазари, на култури? От друга страна, същото това непризнаване е пречка за мобилността на семействата с деца от средата някъде до края, особено в края на средното им образование. Просто защото е много трудно да се наваксват години и знания по четвърти език, или пък просто ще се, има риск да се лишат от равни права а, при дипломиране и при кандидатстване в университети. Това на места се осъзнава. Някои дори директори на, на училища, на гимназии разбират, че трябва да се помогне и организират изпити по майчини езици, които да заместят евентуално втори език. Това се прави в Германия. Или дори се обръщат към училища като нас, за да искат текущи оценки. Това се прави във Франция. Но това са абсолютно спорадични мерки. А решение има. Ирландия е страната, която е въвела изпити по всички европейски езици, дори не преподаваните при тях в края на средното образование. Унгария ползва съвсем друг механизъм, а, приема езикови сертификати на европейските тестови центрове. Тези сертификати отговарят на един общ европейски стандарт, който съществува вече от повече от 15 години. Това е стандарта на общата европейска референтна рамка за езиците на съвета на Европа. И тази рамка се прилага вече в много образователни системи в Европа. Това вие го знаете, защото има ваши проучвания на парламента по тази тема. Ето как мярката, която всъщност ние искаме от вас, може да стъпи на общата европейска рамка. Впрочем, Съветът на Европа е изрично цитиран в същия този член 165. Стигнах до това, което искаме. Искаме механизъм за оценяване, отчитане, придаване на стойност на придобити езикови познания и вписването им в дипломите на учениците. Независимо на кой език, как и къде са придобити знанията. Не хармонизация, а механизъм по избор на държавите. Държавите ще решат дали с национални изпити, дали с признаване на сертификати, дали с признаване на текущ контрол от хабилитирани училища. Има начини. Ще приключвам, но този механизъм ми се струва, че е, е всъщност административна мярка. Вярно, на образователните администрации, но административна, а не образователна. И тя ще поправи несправедливостта, от която се оплакват всяка година нашите ученици. Тук в залата има някои от тях. Това са френско-български семейства, дошли от Париж. Те искат да са мобилни. Мобилността изисква отворени врати навсякъде в Европа. А загубата на един език затваря врати. И е парадоксално да пазим финанси, стоки, природа с европейски мерки. Нали пазим редките видове в Европа? а не и редките ни езици. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега е, вече минаваме на българска вълна. Първо ще чуем представител на комисията, госпожа Кристина Каниген. You, Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Здравейте, госпожи и господа. Радвам се да бъда сред вас днес и преди всичко искам да благодаря на госпожа Конакчиева за вносителите на петицията и всички подписали петицията за чудесно навременната и добре подготвена петиция по толкова важен въпрос. Вие споменавате е, мнението на комисията. Мисля, че нашето писмо бе пред, изпратено до вас, е, до коми, тази комисия през януари. И нека накратко разкажа какво стана след това. Веднага след като споделихме своите, своето мнение, предложението за преглед на а, рамката за ключови а, компетентност, ключови умения бе приета от комисията и както вече споменах, един от основните моменти в този преразгледан варианта на тази рамка, която бе разработена само преди 10 години, един от ключовите моменти, както казах, бе едно общо споделено чувство, че идеята, разбирането за изучаване на чужди езици и грамотност трябва да бъде преосмислена предвид признаването на учили признатото у знание на език не е свързано непременно с майчиния език. Така че по този въпрос комисията мисли много, много и много сериозно в момента. Също така обявихме още през януари, че след идеите на комисията, които, ще, които влязоха в съмита в Гетеборг от ноември миналата година. Знаете, че комисията излезе със съобщение за укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура. И това съобщение включва конкретни предложения как да постигнем едно европейско пространство на образование и включва между другото и предложение за препоръка на съвета за взаимно признаване на дипломи за средно и висше образование, плюс препоръка за подобряване на езиковото образование и подготовка. За това си мога да кажа, че петицията е крайно навременна. Точно в момента работим по изготвянето на това тези препоръка за подобряване на езиковото обучение. Сега, конкретно, на вашите предложения. Те са е, административни по естество. Много е рано да ви отговоря конкретно. Зная, че и вие прекрасно разбирате ограниченията на правомощията на комисията в тази област. Но без да казвам, да разкривам съдържанието на тези препоръки, мога да кажа, че работното наименование на препоръките е всеобхватен поглед на езиковото обучение и изучаването на езици, всестранен поглед трябва да решим дали мерки като предлаганите в вашата петиция могат да намерят място в такъв всеобхватен преглед. Има няколко паралелни инициативи от различни групи по интереси. Преди няколко седмици бяхме поканени в Комитета на регионите и конференция а, на тема Европейците по света и мисля, че и вие присъствахте на тази конференция. Беше много интересно да отбележим като представители на комисията колко много силни организации съществуват в Европа, които подкрепят обучението и изучаването на различни европейски езици на деца на европейци. Не само хора, които пътуват из Европа, не само хора, които мигрират, е, но и в целия свят. Това наистина е интерес съвместно развитие и ние сме, как да кажа, широко отворени да изслушаме различните инициативи, включително вашата а до къде ще стигнем в нашето предложение, което ще излезе през май тази година, това остава те първа да видим, но мога да ви уверя, че ще останем във връзка с вас. Председателката, благодаря. Това е наистина интересна тема. И тук виждам много български членове и е, е, представители един не българин. Сега моля за регламент за изказвания. Минута и половина. 90 секунди. Знаете как е в Страсбург. Така, господин Малинов първо. Yes. My time is running up, so. Да, времето ми вече тече, така че ще помоля още 20 секунди. Пенсионера, най-вече с яснотата, а, която има в петицията и ясното осъзнаване на ограниченията, а, които не винаги, не винаги позволяват едни по-смели искания. Много рядко се случва, но се случва. Виждаме как петиционерът и Европейската комисия всъщност са мислили в една посока, без да са имали, както се казва, контакти помежду си. И това, че нашата а, петиция беше наречена а, своевременна, е много важно. Това наистина само на пръв поглед е българска петиция за българския език в Европейския съюз. По същество това е европейска петиция за малките езици в Европейския съюз. И аз искам така да гледаме на нея. И за това искам директно да отправя малко по-смели предложения от тези, които обикновенно искаме в нашата комисия. Не само петицията да остане отворена – това е задължително. Бих искал представителите на Европейската комисия да чуят това, което тук се казва и да го вземат в предвид. Бих искал нашата комисия да напише свое писмо до министрите по образование на държавите членки и да ги запознаем с а, дебата и с предложенията в петицията. И най-накрая, най-амбициозното предложение, а, искам да използваме вътрешната процедура, която имаме за да осигурим продължение на днешния дебат. Предлагам на координаторите в Комисията по петиции да обсъдят идеята за задаване на въпрос с искане за устен отговор до Европейската комисия и съвета с разискване в пленарна зала относно подобряването на взаимното признаване на езикови сертификати. Този дебат може да се обвържи и с теми, свързани с Комисията по култура и образование. Говоря конкретно за доклад чието докладчик госпожа Бочкор е в залата. Моментът е много подходящ. В момента говори от името на координатора на НП в култура, госпожа Сабине Ферхаен. Многоязичието си заслужава един дебат в Европейския парламент в пленарна зала. Най-малкото имаме осигурен превод и ще може да разчитаме на подкрепата на преводачите, както никога до сега. Това са моите предложения и се надявам те да бъдат подкрепени. Thank you very much. I'm just being reached by the message that we have somebody here. Благодаря много. Тук що ми казаха, че тук има и представител на българските власти в залата. Вие ли сте? Добре. Съгласни ли сте да постъпим последния начин, да помолим първо депутатите да се изкажат и след това на вас да дадем думата, тъй като сега започваме, да. Господин Неков, минута и половина, заповядай. Госпожо председател, първо искам да приветствам госпожа Конакчиева и госпожа Найденова, виждам, че също е тук като петиционер и директор на Българското училище в Брюксел. Повечето неща бяха казани от, от тях. Както посочи господин Малинов, ние също подкрепяме да има дебат в пленарна зала. В момента аз съм докладчик в сянка на проекто резолюция за ролята и мястото на малките езици в ерата на дигиталните технологии. Аз ще работя като докладчик в сянка по темата и ще направя всичко възможно тази проблематика да залегне в документа на Европейския парламент и да бъдат предложени решения на европейско ниво, които да издигнат статута на така наречените малки езици. Културната и езиковата идентичност на всеки гражданин на Европейския съюз, независимо от това дали е роден в България или в Англия, е нещо, което трябва да браним и Европейския съюз трябва да играе ключова роля в този процес. Както каза госпожа Конакчиева, езиковото многообразие е капитал на Европейския съюз. Достъпа до равни възможности е нещо, с което не можем да правим компромис. В заключение искам да кажа следното. Английски язик има доминантна роля и не мисля, че ние можем да променим това. В Европейския съюз обаче повече от 60% от хората не говорят английски язик, а в България статистиката е още по-радикална. По-малко от 20% от населението владее английски. Как при това положение се очаква от нашите граждани да разбират Европейския съюз, а, и неговите политики, след като същия този съюз не говори на техния роден език. Благодаря. Thank you very much. The list is getting longer and longer. Now I have 10 more, and we are still uh, behind schedule. So... Благодаря ви много. 10 души вече е на списъка. Господин Радев също за минута и половина. Дами колеги, Както повечето от моите колеги вече казаха и аз считам, че петицията, подадена от Асоциацията на българските училища в чужбина, трябва да остане отворена. Фактът, че повечето държави членки на Европейския съюз не предвиждат възможност за явяване на езиков изпит при завършване на средно образование или признаване на сертификат по европейски език извън основните изучавани английски, френски, немски, испански и италиански – дискриминира до някаква степен учениците с националност от други държави членки. Мисля, че ако тази възможност бъде предвидена и за другите конституционно признати от държавите членки официални езици, ще допринесем за популяризирането на официалните европейски езици и ще спомогнем да не се възпрепятства движението на европейските граждани в рамките на вътрешния пазар. Надявам се, че Европейската комисия ще вземе предвид този въпрос при бъдещите си инициативи в тази област. Подкрепям изцяло предложенията, направени от господин Малинов. Благодаря ви. Thank you so much, Mr. Благодаря много. Господин Пирински, заповядайте. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се изкажа в подкрепа на казаното от господин Малинов, включително и на предложението Комисията по петиции да напише писмо до съответните министри на държавите членки. Радвам се, че Европейската комисия е готова да вземе предвид тази тема в своя всеобхватен преглед на уменията. Комисията спомена и заключенията от Гетеборг и стълба на социалните права. Искам да прочета принцип номер едно. Който прогласява Европейския стълб е образование, обучение и учене през целия живот. Всеки има право на достъп до качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много, господин Демов. Всъщност, нека да кажем на всички, че знаем, че сте съгласни едни с други, така че няма нужда да повтаряте казаното от е, останалите си колеги. Просто дайте подкрепата си кратко, ясно. А, добавяме допълнителни аргументи, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, сигурно ще се повтаряме, но сме тук, за да подкрепим аз също, е, да подкрепя внесената от Камелия Конакчиева тази петиция, защото можем да кажем, за съжаление, владещите на така наречените малки европейски езици остават ощетени, защото съществуват разминавания в националните образователни системи по отношение на преподаването, оценяването и признаването на езикови компетенции. В днешно време все повече семейства с деца се възползват от правото си на свободно движение и се установяват в друга държава членка. Затова е важно децата на тези семейства да запазят връзката си с родния им език. Стимул за тях ще е, ако знанията им по този език могат да се оценят и тази оценка или сертификат се признава и им носи полза при кандидатстване в висше учебно заведение. Безспорно е, че е общоевропейската референтна езикова рамка и изградените тестови центрови организации са стъпка в правилната посока към Европа на многообразието и толерантността. Затова апелирам да подкрепим тази петиция и да изпратим ясно послание към Съвета, както към Съвета, така и към Комисията, за да се избегне усещането за дискриминация към деца, знаещи езици с по-слабо разпространение. Благодаря ви. Благодаря, господин Корумбашев. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо Викстром. Позволете ми да добавя още няколко аргумента. А най-важният е, че независимо от това един гражданин на Европейския съюз, колко европейски езика знае, дали трябва да знае своя собствен език, дали може да го ползва свободно, писмено и говоримо. Защото нека да ви дам пример с една европейска столица, където има българско училище, Първокласниците са 50, а тези, които са в 12-ти клас, са по-малко от 5. И това се получава, защото тези ученици нямат стимул да учат собствения си език, тъй като изискванията към тях за завършване на образование са да покриват други норми. А, така че позволете ми да, ви, да кажа, че това не е просто един чисто български въпрос, а това е един европейски въпрос, тъй като ние малко се отчаяхме да решаваме въпроса на двустранна основа и да го поставяме пред различни държави членки. И смятаме, че най-доброто решение е да може да се реши този въпрос за всички европейски езици в всички държави членки. Също така бих искал да кажа, че с особен интерес ще очакваме предложението на комисията през май, която очевидно е чула тази петиция, но смятам, че един дебат в пленарна зала, който да бъде предложен от нашата комисия, безспорно ще може да даде много по-широка подкрепа на това предложение, което аз съм сигурен, че би било подкрепено от всички държави членки, тъй като всеки би искал, независимо от това колко езика знае, неговите деца да могат да говорят на неговия роден собствен език. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, uh, Благодаря, господин Све. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Милан Звер от Словения. Е, език, който се говори само от 2 милиона души и разбира се за мен е най-прекрасният език в света. Благодаря госпожо председател за възможността да участвам в вашето заседание е, както и е, колегите предлагам да оставим петицията отворена като член на Комисията по култура и образование подкрепям и идеята да бъде внесен устен въпрос до комисията и съвета за изучаването на езици в Европейския съюз. Особено като представители на по-малки езици, ние можем често да се окажем в затруднение. Затова подкрепям и идеята да се проведе пленарен дебат по този въпрос защото Европейския съюз се гради на културното и езиково многообразие. Благодаря. Благодаря. Госпожа Шойдрова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за инициативата на българската ни колежка. Аз съм от Чешката република и е, много добре разбирам вашата загриженост. Бих искала също комисията, Европейската комисия, европейското ниво обърне по-голямо внимание на образованието, на сертифи, цирането на езици на страни с по-малко разпространени езици и се радвам да чуя, че комисията заяви интереса си да направи нещо в помощ на държавите членки. Подкрепям устния въпрос. Защо? Защото националните езици са богатството на Европейския съюз. И наш дълг е да ги браним, да подкрепяме това многообразие. Това е наша отговорност. Разбира се, държавите членки имат своята отговорност, но ние като европейци трябва, когато можем да действаме за, в защита на това европейско богатство. Благодаря председателката и аз благодаря Мадлен. Благодаря, госпожо председател. Не съм българка. Е, мисля, че както гледам, българите не се нуждаят от моята подкрепа е, е, аз съм от малка държава и не бих казала, че езика ми е малък. Той е голям език, велик език, но малцина го говорят. Но аз съм за, въпреки, че език е, и трябва да признаем, че образованието е от национална компетентност. Заговорим ли за езици? Въпросът добива европейско измерение. Трябва да продължим дебата дори в пленарна зала, защото трябва ясно да отправим посланието. Няма дискриминация на езиков принцип и това е много важно. И другото, което е важно, насърчавайки многоезичието, ние трябва да признаем, че когато някой се засели в друга държава членка. Той губи културата си. Не бива да допускаме това. Същото се отнася и за езика. Когато живеем в държави членки, където нашия език а, не се говори, ние го губим. А това не бива да се случва. Това е важна тема и ние трябва да продължим да работим по нея. Благодаря, Медлен. Господин Джамбаски. Винаги се затруднявам с вашето име, извинявайте. Uh, да, знам. Благодаря, госпожо председател. Езикът е памет. Езика е идентичност. Езикът е история. Един човек е такъв, на какъвто език мисли за себе си. И езикът носи спомените на предците от поколение и поколение напред. Езикът прави човека такъв какъвто е. И позволете ми да не се съглася, няма големи и малки езици. Ако на един език може да се пише поезия, ако на един език могат да се пеят песни, този език е голям, не е малък. Ако един език е, има хилядолетна история, той не може да бъде малък. Той може да бъде само голям. Този разговор, уважаеми, е воден още през 867 година в Венеция. Там свети Кирил Философ, Константин Кирил Философ, европейски светец и един от авторите на съвременният български язик, води спор с тризичната догма. Тогава се е твърдяло, че Светото писание може да се пише само на три езика. Той отива във Венеция и спори с тях. И доказва, че Светото писание трябва да бъде писано и четено на всички езици, защото те идват от душата на човека. Европейския съюз е такъв какъвто е защото сме запазили езиците си и работейки заедно продължаваме да оставяме българи, словаци, финландци, датчани и така нататък. Защото езиците ни правят такива, каквито сме. И понеже днес имам рожден ден, уважаема госпожо председател, бих искал като подарък да оставим тази петиция отворена и да продължим разговора. Благодаря. That's a very good point много валидно основание и честито рожден ден. Младеж сте още и още много постижения ви чакат и това е едно от тях. Благодаря ви, че сте тук и че така с, с сърце говорите по тази тема. Госпожа Бошхор. Благодаря, госпожо председател. Аз ще говоря народния си език като заместник-председател на Комисията по култура и образование в Европейския парламент. Напълно подкрепям инициативата за устно питане в пленарна зала и да провеждане на дебат, за да поставим този въпрос, да изведем този въпрос като е, на важно ниво. Ние говорим за модернизация на образованието в Европейския съюз и мисля, че тези въпроси трябва да бъдат свързани и съответно поставени в устния въпрос, който ще отправим към комисията Казаха се доста неща. Унгарският език се говори от 15 милиона души в цял свят, въпреки че нашето население е 10 милиона, 5 милиона унгарци живеят в целия свят извън Унгария. Ние дълго водихме битка за правата на унгарците в Румъния, Харватска, Словакия, Украина, Сърбия да изучават родния си език и да не бъдат асимилирани и да не губят своята културна идентичност. Напълно подкрепям. И особено се радвам, че вие като заместник председател на Комисията по култура сте тук. Но но сега госпожа Ангелиева от постоянното представителство, ако не бъркам името. Заповядайте. Добър ден, Викстром, уважаеми господа и госпожи депутати, госпожаема Конакчиева. Искам а, да поздравя преди всичко внесената петиция и упоритостта и амбициозността на а, колегите от Асоциацията на българските училища в чужбина и най-вече благодаря за това, че Европейския парламент е отворен към тази петиция и днес чухме всички тези положителни думи и подкрепа. Защо казвам това? Защото в момента сме именно в периода, когато именно България ръководи Европейски съюз по време на българското председателство и трябва да ви кажа, че моментът е изключително подходящ. Тази петиция влиза в момент, когато а, през месец декември нашите европейски лидери посочиха колко е важно а, да вземе сериозни мерки за изграждането на приобщаващи иновативни общества. И за да изпълниме тази воля на нашите европейски лидери, първото нещо, което българското председателство си постави за цел е да работи по препоръката за ключови компетентности. Това е една изключително сериозна препоръка, която 10 години а, вече съществува, но беше а, оставена а, в а, не е особено добра а, светлина, не беше модернизирана и аз днеска имам честа и удоволствието да ви споделя, че сме почти на финал. Един от важните елементи, който съвета с всичките 28 държави членки работихме изключително сериозно, е, беше да въведеме модел, при който може да извършим мониторинг и по по-сериозна оценка на ключовите компетентности, на тяхното а, приемане в учебните програми в а, всичките държави членки. Знаете, че водеща ключова компетентност всъщност е изучаването на а, национални и чужди езици и а, в а, тази посока смятам, че а, това, което чухме, не искам да повтарям а, всички невероятно а, силни думи, които чухме до сега, но а, това означава едно, че сме способни да направим нещо повече. Госпожа Конакчиева призова за създаването на механизъм, с който във всички държави членки а, имаме възможност а, да полагаме изпити и да се признават а, езиците, официалните езици на държавите членки. А аз искам днеска да призова и съм изключително доволна, че господин Малинов а, посочи, че има амбициозната задача да продължи напред, но аз искам да призова за създаване на механизъм, при който ние заедно с вас, съветът и, и парламента, може да насърчиме с този механизъм да използваме пълния потенциал на образованието за изграждане на устойчиви общества и създаване на чувство на принадлежност. Трябва да поставиме а, сериозни условия и трябва да мотивираме и стимулираме държавите членки, както и местните администрации, да дадат възможност на гражданите си да почувстват европейската идентичност в цялото им многообразие. И понеже говорихме много за приобщаване, за, со, за социалния елемент и за националната идентичност, почти свършвам, искам да посоча и нещо друго, а, а именно насърчаване на конкурентоспособността в Европа. Защото а, българският език, кирилицата, един език, който се ползва от над 300 милиона души в света и ние трябва да насърчаваме развиването а, и изучаването на този език, за да създаваме и повече бизнес в Европейския съюз. Така че приветстваме от името на българската държава тази петиция и а, българското председателство е отворено за съвместна работа. Благодаря ви. I will така ще кажа една дума, която за първ път ще произнеса. Благодаря. Много благодаря, че дойдохте тук днес в комисията. Много интересен дебат. Ще ми се да имахме повече време, но за съжаление няма. Благодаря на, пети... на вносителя на петицията, че е тук. Имаме също становище от Комисията на, а, по култура, но още не е дошло до нас. За това пред, предлагам Комисията ни да остави петицията отворена и със съгласно на колегите ще кажа как да а, продължим. Да се обърнем към Комисията по култура и образование, да изтъкнем основните моменти споделени в тази зала днес, а, да кажем, че е, чухме подкрепа за това да продължи работата по тази тема. А, е, може би да работим и с, с съответното законодателна комисия по този случай, която е културната комисия. Прекрасно беше, че поставихте а, на внимание този проблем и мога ли да кажа, че имаме подкрепа на колегите и на секретарията да се обърнем към комисията по културни въпроси и да ги призовем да работим заедно. А, имаме късмет, че заместник председателя на Комисията по култура е тук. Направо го отнасяме. А, ние имаме нужда от вас като помощ. Културната комисия може да ни помогне да предвижим въпроса съвсем ефективно искаме да се обърнем и към Европейската комисия с благодарност а, за това, че така а, пространно ни отговорихте. Насърчаваме ви да вземете под внимание казаното днес предвид на актуализацията, както казахте, е, която ще направите в началото на тази година е, по отношение на препоръката за е, обучението и ученето през целия живот. Благодаря за подкрепата. Очакваме от вас съществени стъпки в тази посока. Отново към вносителя на петицията. Благодаря, че дойдохте. Благодаря, че споделихте това с нас майченият език трябва да се подчертава още веднъж, е езика, на който говорим и мечтаем, когато изразяваме чувства. И а, това е дори езикът, когато мълчим. Не бива да го забравяме. За нас майченият е, език е много важен, за да живеем живота си като професионалисти и като а, обикновени хора. Така че да не забравяме, ние сме наистина обединени в разнообразието и езиците са основна част от това. Благодаря много. Благодаря на всички колеги, български депутати, които дойдоха тук и мълчанието го приемам като знак за съгласие. Господин Джамбански приятни <laughs> чествания на вашия рожден ден днес. So, um, floor... Благодаря и моля напускащите да спазват тишина, защото ние продължаваме работа. Okay, so, um, you know, we... И така, както знаете, с, по точка 9 бе отложена. Анита Краус не е тук вносителката. Нека да потвърдим, искам да се уверя официално, че а, не е в залата. Нека да попитам още веднъж, тук ли е? Да, ще изслушаме петицията. 954. Е, е, относно твърдения за неспазване на законодателството за път на безопасност. Имате 5 минути. Надявам се, че се чуваме. И така става дума е, за член 9 алинея 3 от Европейски регламент 561 до 2006 година, където се говори за работно време, време на управление и работно време. Така че водачите е, е, е, трябва да отразяват в цифровия тахометър всичките времена извън това в Европейския съд в разширения си състав по делото Хайко Кълш установява, че работното време започва у дома имаме колеги, които работят на хиляда километра от мястото и след 15 часа тръгват с нормалната си смяна. Това са хора, които не спят по 30 и повече часа. А работата им на автобана е изключително отговорна. Не може така. В името на транс... безопасността на движението трябва да се отчете е, като е, факта, че е, време на управление и време на работа трябва да се отразява адекватно. Всеки Проверяваш всеки полицай на пътя трябва да може да установи, че човека е имал наистина обективно отразено време за почивка, за да бъде ясно състояние ли е той да управлява автомобилите по пътища, да управлява тези тежки автомобили по пътищата. Моя колега би искал да добав, допълни. В допълнение, е, местонахождението на товарните автомобили, автомобили вече не съответства на седалището на фирмата. Местата са съвършено различни. Има много фирми фантоми, които въобще нямат собствените, е, собствено седалище. Така че водачите днес е, трябва да стигнат до авто, автомобила си, което е, може да е навсякъде. И тогава започват 10 часа е, време за пътуване и така по член 9 от регламент 561 това е включено като други дейности, а други дейности могат да бъдат всички. Времето в дежурство, времето за почивка и така нататък. И, и е, е, това се използва като така нареченото опт-аут време, което не се отразява в тахометъра е, трябва да се запише време за работа и време за управление, а не други дейности. Това е неправилно посочено в насоките на Европейската комисия и трябва да бъде коригирано. Настояваме за това. Председателката, благодаря. Комисията, моля за вашите коментари. Благодаря, госпожо председател. Е, нека да изложа нашето мнение като комисия. Добре дошли на петиторите. Първо да обясня, че на сега действащото законодателствата за време за управление и почивка, регламент 561, вече поставя изискването водача да отразява всяка дейност, различна от управление. Е, дали е в транспортния сектор или другаде, това трябва да бъде отразено. Това вече се изисква по регламент 561. Освен това, в регламента по член 9, параграф 2 и 3 се казва, те трябва да се отбележи времето за пътуване до местонахождението на автомобила. Говорим за автомобили с обща маса до 3,5 тона. Така че Времето за отиване и връщане до местонахождението също се отразява ръчно в тахографа, когато водача започва работа с товарен автомобил 3,5 тона. А, това е вече записано. Има технически е, подробности, които не знам дали трябва да, да обяснявам сега. Ако говорим за маса на 3,5 тона, това вече е време за управление. Дори ако е превозно средство извън обхвата на регламента, се отчита друга дейност. Ако път се пътува с автобус или с влак, т.е. водача не управлява лично, тогава вече е, е период на време на разположение или друга дейност. Имаме също така дир... директива 2215, където се урежда работата на работещите в а, транспортния сектор и по тази директива се отчита време за управление, друга дейност и време на разпределение. И така също се е казано, че водачите не трябва да работят повече от 48 часа седмично средно, с възможност за удължаване на 60 часа, ако нямаме средно надхвърляне на 48-те часа. Така че имаме действащо законодателство относно работното време. И между другото в момента регламент 561 се преразглежда. Той е част от пакета за мобилност, който трябва да бъде който е, трябва, който бе предложен от е, комисията през май 2017 година. В момента текат преговорите в съвета и парламента е, в момента се търси е, съпоставимост между държавите членки по отношение на работното време и съответната директива, както и за борба с фирми и фантоми. Комисията на е всеки две години получава данни от държавите членки за проверките по 561 и Германия всъщност имат най-много проверки в, в, в целия Европейски съюз и получаваме информации за по директивата за работното време. И също така бихме искали да имаме повече количествени данни от държавите членки за изпълнението на директивата за работното време. <clears throat> Затова смятаме, че е, въпросите, притесненията за изпълнението или е, пътната безопасност или вече са уредени, или е, ще бъдат в е, новото преразглед, новия преразгледен вариант на директивата специално по, по, в социалния аспект. Благодаря. Председателката, благодаря. Благодаря на Мадлене, която ме за, замести. За кратко сега Петър. Ярослав Валенс сигурно ще вземе думата, защото а, аз го замествам, защото той трябваше да изляза. Благодаря на пети, петиторите и за петицията. От тук установяват пропуск в а, а, уредбата аз самия не съм специалист по транспорта, но накратко при тежкотоварните автомобили нещата са наред. Има тахограф, има всичко и така нататък. Но вие основателно констатирате, че трябва да се откажем от романтичната представа, е, че шофьора отива с личния си автомобил за 10 минути до паркинга, където е камиона и се качва, а понякога хората пътуват много дълго и без да са си починали сядат на волана. И тук въпросът е, е има ли е, решение, но тъй като няма правна сигурност, откъде ще знам аз да при проверката дали шофьора е наистина отпочинал. Сега, добрата новина от комисията а, вие признахте, че има какво да се желае и по въпроса се работи. Специално за по-малките автомобили. 3,5 тона. За това предлагам а, петицията да остане отворена, нека въпроса бъде възложен на компетентната комисия с благодарност за примерите от е, практиката. А, така ще се свърши работа, не да се хващаме после за думата. И така, петицията да остане отворена, да се прехвърли на комисия транспорт с молба за становище и съответно това да намери отражение в актуализираното законодателство. Благодаря. Председателката, благодаря госпожа Пройс като член на комисията по транспорт мога да кажа, че вчера имахме изслушване и нашия докладчик Сянка, нашата колежка, постави точно тези въпроси. Работим по въпроса и разбира се ще имам предвид в качеството си на координатор, ще взема предвид подсказаното от петиторите. Ще предам вашата информация и ще следя нещата да вървят в правилната посока. Благодаря много. Сега госпожа Краус като петитор отново има думата за две и половина минути. Аз, аз ще отговоря, госпожо председател. В началото казах, че местонахождението на е, автомобилите не съответства с седалището на фирмите, особено фирмите фантоми. Те са пръснати из цяла Европа между 50 и 1000 км от местонахождението на автомобила. Това вече не бе... Е, не е приемливо. По-рано говорихме за 15-20 километра. И това беше без значение. Сега се пътуват хиляди километри от къщи в източна Европа до ав, автомобила и това трябва да бъде работна време. Няма значение 5 или 1000 километра. Това трябва да се отразява като време и член 9 алинея 3 друга дейност трябва да бъде сменен като да се замести с време за работа и време за управление. Това ще реши напълно въпроса. Благодаря. Председателката, благодаря за, на двама ви. Трябва да приключваме тази, е, пети, е, тази тема. Петицата остава отворена. Е много разумно да я изпратим на Комисията по транспорт за становище. И така, благодаря на всички участници, на добър час, леко завръщане по домовете и се надявам, че сте имали благотворно посещение в Брюксел. Сега, петиция 11 Точка 11. Петицията е 907 257 и така нататък. Петиторите са тук. Клуб Де Доняна относно влушавам състоянието на Национален парк Доняна. Господин Хавиер Кастровиехо, е, Аурелио Гонзалес и може би а, а, цитираните господа ще получат думата с молба да бъдем кратки. Имаме само 20 минути до края на сутрешното заседание. Моля, имайте го предвид. Добър ден! 35 años desde que en junio de 2013 la presente queja ante esta de... Минаха вече 5 години след като през 2013 година внесохме тази петиция. И е, благодаря за това, че петицията Петицията е оставена открито заедно с нашите оплаквания, защото говорим за въпрос, който засяга хиляди испански граждани. Парка Донян е биосферен резерват а, а, и е, част от природното наследство, наследство. И тук се поставя въпрос за складове за газ. Е, е, много аргументи не са взети предвид. Например, отражението върху подпочвените води, самото място на проекта. Така че това се отразява на качеството и количеството на водоснабдяването. Говорим и за отражение върху биоразнообразието. И така има редица много редица институции, които са се включили тук, испанския и андалуския омбудсман, всички казват, че е неуместно там да се създава такова съоръжение, без оценка за въздействието, без ясни резултати. Няма и достатъчно информация информация за сеизмичния характер на зоната. И така въпросът е тези четири проекта а, да бъдат спрени, защото може да се стигне до сериозни проблеми. Мисля, споделяте мнението ми, че Доняна не трябва да бъде пожертвана на административна некадърност. Освен това се възприема погрешния опит на проба грешка. Да почнем, ние пък ще видим какво ще стане. Става дума за необратими промени, освен това през януари в медиите в Испания стана дума, че има вътрешен доклад на правителството, който не е станал обществено достояние от, за опасността от тези е, съоръжения. За това трябва да се направи оценка на базата на член 91 от е в договор за функциониране на Европейския съюз и съответното испанско законодателство. Освен това, това показва, че е неподходящо да се говори, че няма доказателства за спиране на проекта. Трябва да отбележим, че е много важно за, да защитим този парк тук се крият частни интереси, е, газ натурал, които правителството поставя над интересите на гражданите. Затова молим вашата комисия да поиска незабавно прекрати, спиране на проекта от испанското правителство. И освен това, всички тези четири проекта които са неправомерни, трябва да бъдат преразгледани. Освен това да се помисли за състоянието на подпочвените води. И постоянно сме казвали, сме призовавали към конкретна мисия от Европейския парламент за установяване на опасностите и за разговори с местните органи на самоуправление и с представителите на научните среди. Имате историческата отговорност да съхраните един укален резерват. За това спрете този проект, който може да бъде убийствен. Нека не се подаваме на спекулативни интереси, за да не ни сочат с пръст бъдещите поколения, а да ни бъдат благодарни. Благодаря. Имаме само 10 до 15 минути. Ще чуем комисията с молба да бъдете много кратки. Благодаря. Госпожо председател, позволете да изтъкна че комисията споделя виждането на вносителя на петицията. Благодарим за поставянето на въпроса. Ние също сме на същото мнение, че паркът Доняна трябва да се опази. Това е естествен парк. Няколко са частите от него, които са част от мрежата на Тура 2000. И така, какво имаме пред нас? в петицията се говори за факта, че има влушаване качеството на местообитанията. Поради прекомерна натиск за черпане от водоносните хоризонти и нуждата те да бъдат защитавани във в връзка с водните масиви, които пък имат пряка връзка с влажните зони. Комисията а, а, разгледа въпроса и смята, че има нарушение на а, законодателството. На, ние имаме директиви за местообиталищата и е, за рамковата директива за водите. Благодарим на вносителя на петицията, както и на испанските власти за огромното количество материали, които получихме по въпроса така за проектите за добив и за проуч... и съхранение на природен газ, за който говори, се говори в петицията, комисията започва проучване на основание на петицията, представена пред вашата комисия. Ние искаме да видим дали испанските власти правилно прилагат европейското законодателство в областта на околната среда. Комисията няма компетентност да се намесва а, на друго ниво. Но искам да изтъкна, а, че нашите заключения до тук са следните. Говорим за четири проекта, които са били обект на различни а, оценки за а, въздействие върху околната среда. Съгласно европейското законодателство няма нарушение, тъй като там се изисква да се вземе предвид кумулативния ефект на различните проекти, но това не означава, че трябва да се извърши обща оценка за четирите проекта заедно. Що се отнася до другите поставени про проблеми, получихме информация, че има а, ОВОз с положителна оценка а, и а, методиката и качеството на тази оценка са обект на критика, както на вносителя на петицията, така и на някои от институциите, но а, комисия в това отношение смята, че най-добрият механизъм за а, удовлетворяване на тези искания а, за ОВОз трябва да се използва предвиденото в директивата. Това са механизми, които предвиждат въпроса да се отнес, отнесе към съответния съдебен орган в страната. А, така, от материалите получили от комисията по петициите, виждаме, че е съвсем неодавна правителството на, на провинция Андал, Андалусия е а, а, предприело обжалване за да се преразгледат въпросната оценка за въздействието върху околната среда. Европейската комисия няма правомощия да води паралелни разследвания. Така че в момента, предвид на ставащото, Европейската комисия не може да проучва по-нататък въпроса. Благодаря. Благодаря ви. Изказа се вносителя, Европейска комисия, омбудсмана на Андалусия е тук. Имате думата за не повече от две минути. Добър ден. Госпожи и господа, тук съм в отговор на отправената ми от вас покана. А, да за да разгледаме въпрос, който пряко ни е, засяга. Един от е, рисковете е, в тази уникална зона е реализацията на проекти, свързани с газификацията през Доняна редица граждани и, представители на е, Движение за опазване на концерта е, проявяват е, остро безпокойство. Е, ние също се запознахме с информацията в досието е, за е, газопровода през Доняна. Тази информация просто не отговаря изискванията на а, принципите на предпазливост и а, опазването на природния резерват да, да, Даняна. така че а, общностното законодателство първо не е спазено. Законодателството законодателните актове прияти от службите в областта на околната среда на Андалусия, както и съответно Министерство на Испания сочат, че има четири проучвания. Това е, показва, че може да има синергичен ефект върху съответните биологични видове и местообиталищата от въздействието на на всички тези дейности. На второ място, четирите части на този проект има проучвания, но в е, едното не се говори изобщо за риска, свързан с е, инжектирането на газ под почвата и в земните недра. Тази оценка е, все пак е трябвало да се направи, когато се прави овоз и въпреки благоприятните доклади, в случая с платформата Кастор имахме същия проблем. Тоест, този тип проект тогава беше спрян от правителство на Испания поради повишаване на риска от сеизмична дейност все пак това не е застъпено в това, тези проучвания. Има сериозни съмнения за удачността на съхраняването, проучването и а, транспортирането на газ а, под а, Доняна. А, геодинамичният модел Извинете много, ще спре превода след няколко секунди, за това имам големи а, молби към вас да бъдете кратки, господин омбудсман. Благодаря за вашите думи. Имаме и а, идеи от а, обсъждането по време на заседанието на координаторите, които са във ваша полза. изчетох чета имената на записалите се за изказване. Соледат. вие сте първа по една минута на всеки. Добре, една минута е много бързичко. Много съм изненадана от отговор на Европейската комисия. Отнесахме тази петиция пред вас и дадахме ви същите е, е, аргументи преди. преди казвахте, че няма процедура за нарушение на законодателство. Сега казвате, че има. Много ни изнадате, защото е, вие се при, тези, призовавате властите на Андалусия да се обърнат към съдилищата. Това е удивително, защото ето тук от тях чуваме, че вие нарушавате европейското законодателство. Няма в момента съдебно или досъдебно производство, така че Европейската комисия може да действа. Ако Министерството не е предприело стъпки, то тогава вие можете да предприемете нещо. Наистина не загърбвайте този въпрос. Европейската комисия от началото обръща гръб на този въпрос. Андалусийските власти не са единствените компетентни. Те са били компетентни и можеха да спрат три а, отделни проекта, но Министерство трябва да се намеси да се спре цялата процедура. Благодаря, Соледат. Миранда. Благодаря. А, много интересна а, петиция. Както каза вносителя, този въпрос а, трябва да се а, от, е, отнесе нагоре. Нямало риск. Вижте какво стана при платформата Кастор. Как може Европейската комисия да ни казва така, да се обръщаме към съда, когато имаме а, петиция подкрепена от омбудсмана и от местна администрация. Вие искате това да се отнесе към съда. Това не означава неравнозначно на мониторинг за спазването на европейското законодателство. Ние Говорихме за това и включително днес а, на координаторското заседание, за да посетим на място до Няна и да видим какво става там. Благодаря ви много, господин Мархилеси. Благодаря много, госпожа председател. Доста съм впечатлен от отговора на комисията. Всъщност изненадан. Комисията ни казва, отидете в съда на самата комисия е започнала процедура за нарушение, сега е, се обръща към гражданите и им казват идете в съда. Има политика, която е добре на европейско равнище. Европейската комисия изрично е заявила, че това е недопустимо. Крайно време е да се заде и да реагира. Става за посмешище. Темата е много сериозна. Кризата в Европа е толкова сериозна, че комисията трябва малко да поработи, за да подобри репутацията си. Имахме подобен случай в Испания, случая Кастор. Така че, моля ви, намесете се. Става дума за наследство на цели Европейски съюз. Още нещо. Много се радвам, че има и още един петиционер, който е тук. Може ли да говори една минута по темата? Бих искала да, да мога да дам на всеки по един час, но просто е, преводаческият екип приключва. Госпожа Агилера Гарсия има думата. За една минута. Благодаря ви, госпожа председател. Много съм изненадана от е, реакцията на Европейската комисия. Много е, съм изненадана. Просто това не изглежда добре. Съгласна съм с колегата Кабесон, която посочва, че регионалните власти на Андалусия са изпратили писмо по темата. Това е проблем създаден от испанското правителство. И искам да се обърне внимание на факта, че андалусийската хунта е изпратила покана за посещение на място. И още нещо. Толкова е важно да има ем, действителна оценка на въздействието на този проект. Той е изключително лош проект за Доняна. И, е, е, не е ясно защо не се отхвърля този проект. Нека да защитим Доняна. Благодаря. Господин Итургай се има думата. Благодаря, госпожо председател. Вносителят на петицията се спря на факта, че правителството подкрепя определена фирма. Министерството винаги се грижи за общия интерес, свършило си работата, има оценки на въздействието, които изпълняват исканията на европейските правни норми, е, така че няма какво да се изненадвате от отговора на Европейската комисия. Знаем какви са е, процедурните стъпки предприяти от андалусийските власти. Всъщност те са се оттеглили от темата. Може би трябва тях да ги попитаме за някои техни проекти. Но що се отнася до оттеглянето, споменахте тук един доклад на Института по минно дело в Испания и на други органи, работещи с тях. На 17 юли във вестник АБЦ се повдига темата, говори се за околната среда, говори се за проучванията на научните институти и се говори и за съда. Председателката прекъсва оратора. Благодаря ви. Надвишихте времето си за изказване. Господин Бенито, заповядайте. Благодаря. В крайна сметка Времето ви за изказване изтече, така че а, е, ми дайте думата и на мен. А, е, благодаря на всички, които се изказаха. Няма какво да предоставяме повече данни за Доняна. Е, вече е ясно за какво става дума. Можем обаче да отидем там на посещение, за да видят всички колеги от тази парламентарна комисия колко важен е този район. Това е територия защитена като световно наследство на ЮНЕСКО. Не само защото е красива и защото е изключително важна от екологична гледна точка, важна за много биологични видове, важна е и от економическа гледна точка за този регион. И ако не се е, действа, за да се защити тази територия, опасностите са огромни. Трябва да се спазва принципа на предпазливост, но испанското правителство не го спазва. Настоява да си проведе проекта и комисията е добре да ги призове да проявят отговорност, защото до не е много важна зона. Благодаря и накрая госпожа Лопес Бермехо. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко има два елемента, на които искам да се спра. Първо, нека да дам първата си, пълната си подкрепа на вносителите на петицията. Тяхната петиция е напълно основателна и я подкрепям. Искам да реагирам и на няколко от направените коментари. Що се отнася до а, помощта на държавата. Всъщност тук има подкрепа от страна на държавата за частна фирма. Това са мерки, засягащи и защитена зона. Така че не може да се каже, че няма предубеденост в полза на тази фирма. Очевидно е, че се защитават интересите на една фирма. Много се радваме, че андалусийските власти коригираха своята позиция по темата, реагирайки на социалния натиск, който беше оказан. Така че комисията е добре да, да спре да се измисля извинения и да се задейства. Просто трябва да се спазят екологичните норми. Благодаря. Нека сега да дам думата на господин Хамерштайн Казанова за една минута, тъй като преводачите любезно ни дадоха още няколко допълнителни минути. Благодаря много. Аз съм тук от името на е, господин Гонсалес Реес, Меса Порнария и искам да предоставя информация. Ние бяхме вече тук веднъж през 2013 година в Комисията по петиции и като се има предвид случващото се в Даняна, една защитена област, също време има спекулации на газовия пазар. Всъщност има три фирми, които са намесени тук. Фирми, които проявяват пълна нечувствителност по отношение на екологичните норми на околната среда. Комисията трябва да реагира, защото става дума за сериозни проблеми за този природен парк – чрез инжектиране на газ за съхранение и чрез е, извличане на газ. От нашата организация винаги сме заявявали, че индустриалните дейности в Доняна, провеждани от тези три фирми, са неприемливи. Европейската комисия разполага с огромно количество информация, която изпращаме още от 2013 година насам, но няма реакция. Испанските власти всъщност са, съучастници, включващи парка Доняна в петрохимическата индустрия. Благодаря много. Благодаря ви за изказването. Координаторите днес всеха решение да направим посещение във вашия регион за проучване на ситуацията там. Тази, това посещение ще бъде направено през втората половина на годината. И то е много актуално. Ще е, посетим всички тези места и ще се срещнем с вас, вносителите на петицията, е, на място във вашия регион. Така че ще се срещнем отново и за мен е чест да заявя, че петициите остават отворени. Искаме допълнително обяснение от Европейската комисия в писмен вид. В допълнение на казаното устно. Моля, отговорете писменно. Искам, също така ще изпратим писмо на Андалусийската хунта, за да обясни. Това са регионалните власти, за да обясни позицията и ще заявим на своето безпокойство а, за въздействието на проекта в, в парка Доняна ще изпратим и писмо до министра на околната среда на Испания, за да настоим за оценка на сейзмичните рискове. Това е всичко, което ще направим. Всичко добро. И така, пожелаваме ви успех. Приятен обяд. Ще се видим отново в 2.30.